европейските граждани са много заинтересовани от този въпрос. Вие знаете, че Европейския парламент прие резолюция за електронното наблюдаване на европейските граждани инструктира нашата комисия да извърши задълбочено разследване на въпроса в сътрудничество с националните парламенти, европейски експерти и да докладва в края на годината за резултатите. И така, сега ние сме тук, за да си сътрудничим с другите комисии, а именно АФЕТИ Инта, както и с, делегации, с делегация на Европейския парламент за отношенията с щатите. Националните парламенти също се занимават с този въпрос. Както знаем, и това е дискусия, която е отворена за участие е, за всички заинтересовани лица, за всички европейски граждани, тъй като става дума за правата на европейските граждани. Нашият колега Клод Морайс бе номиниран за докладчик този, то, тази номинация се случи тази сутрин и имаме по-малко от 4 месеца, за да направим това разследване. Така че докладът може да бъде гласуван в нашата комисия Либе в, през декември месец. В пленарна зала ще гласуваме по този доклад в през януари месец. Екип от Германия снима нашето съседание. Законодателния процес в Европейския съюз. Това е темата, по която работи екипът от Германия. От януари 2012 година питкепът е започнал работа и следва стъпка след стъпка развитието на досието по защитата на личните данни. Както знаете, ние сме водеща комисия по тази тема. Те са снимали този екип е снимал много от нашите сесии и ще прави това и в бъдеще. Сега преминаваме към същността на работата си. Въпросът е да изслушаме изказванията от разслед... на разследващите журналистите играха огромна роля при публикуването на фактите. Откривам сесията. Нашата комисия отговаря за основните човешки права на европейските граждани, правото на лично пространство, правото на обещетение. Това са основни права в унисон, те са в унисон с Хартата за човешките права и неразделна част от Лисабонския договор. Ето защо приветствам нашите гости най-напред. Приветствам Жак Фолору, той е журналист от престижния, престижното издание Le Monde. Той е публикувал информация за френската система за събиране на всякакъв вид електронни данни. Добре е дошъл на Якоб Апелбаум, инвест... Е, разследващ журналист, програмист и програмист и изследовател, работи в рамките на ТОР проекта. Ще имаме видеоконференция след това с Алан Росбриджер, който е главен редактор на Garden News и Медиа. Той не може да присъства на живо нашата, на нашето заседание, но в 4.30 ние ще се свършим, свържим с него. Е, Планираме видеоконференция с Глен Гринвалд, блогър. Той ще участва от Бразилия. В края но, за съжаление, разбрах, че видеоконференцията с, с Глен Гринвуд няма да може да бъде осъществена, така че ще се концентрираме върху разговора с Алан Росбричър. Да видим как ще се развият нещата. Ако има промени в дневния реч, ще ви уведомя. И така давам думата на господин Фолорух. Имате процедурен въпрос ли? Наистина. Добре. Да, извинявайте. Мисля, че всички от нас се интересуват от това защо а, видеоконференцията с господин Гринвалд не може да се състои. Поради каква причина? За съжаление, а, този, този човек е в Бразил и поради разлика във времето не може да се свържем с него. Но може би ще успеем да се свържем с него по-нататък. Ще се опитаме да работим бързо и да приключим работата си преди края на годината, така че може би до тогава ще може да говорим и с него. Но днес ще говорим с трима журналисти. Надявам се, че ще е достатъчно интересно за вас. Господин Фалоро. Благодаря за поканата. Няколко думи от Надали, която е директор на Лемонта. Журналистите искат да обяснят това, което вършат по въпроса, тъй като въпросът опира до засягане на индивидуалните права и свободи. Като журналист искам да ви кажа по какво работим и поредицата статии, които в началото на юли ни позволиха да установим, че има система за събиране и следение на данни, лични данни във Франция, които са извън контрол във Франция, нито политически, нито административен контрол. На базата на тези разкрития, свързани с системата Призъм, от страна на САЩ или на Обединеното кралство всички средства, с които разполагат държавите, за да прихващат електронни съобщения, не са концентрирани в един единствен орган. Има технически средства, които са в ръцете на ДЕЖСО това е, е шпионска система. Те работят извън на френските граници. ДЖС от 2006-2007 година е оборудан с съществени технически възможности, финансирани от парламента в рамките на привеждане в съответствие на съвременните изисквания, средствата, с които да разполага този орган за борба с чуждия спилнаж. И така Франция се въоръжи електронно което създаде проблеми. И въпроса за нас опира до това дали има достатъчен контрол в борбата срещу тероризма. Тази база данни, където се съхраняват милиард данни, събирани през годините, не се използват само от ДЖСО. Тази база данни, която е най-пълна във Франция, която се управлява от най-мощният компютър в Франция към момента, се използва също и от други служби на разузнаването във Франция, които действат в рамките на границите на Франция. И всичко това се върши извън контролните органи. И това констатирахме в началото на юли. Това означава, че към момента, например, контра разузнаването във Франция или пък митниците могат да поискат от ДЖСО информация, например, за лица, които са заподозрени в тероризъм и прочее, това може да действа, но може да се засегнат и други лица. Разбира се, освен комуникацията директно от тези, които искат информацията от ЕЖСО, няма друг контрол върху събираната информация. И затова тази паралелна система, която е извън контрол, показа, благодарение на разкритията на Сноуден, че съществува средства за масово събиране и съхраняване на информация, каквато е програмата Призъм, без контрол от изпълнителната власт. Въпросът в Франция е това, че действително има закони, които се отнасят до телефонните съобщения, прихващането на телефонни съобщения. Има инстанции, които трябва да бъдат консултирани от полицията или от разузнаването, когато става дума за послушване на френски граждани. СНСС е органът и по отношение на неговата дейност съществуват норми, които трябва да се спазват. CNCS няма нито достатъчно персонал, нито технически възможности, нито пък правото да следи какво се прави с базата данни. Разкритията от началото на юли предизвикаха не особено реакция, което е парадоксално. И днес искам да кажа тук пред вас, че по същество една държава като Франция, която има традиции като централизирана държава, това е Петата република, счита, че не е чак толкова ненормално една държава да има такива средства, такива възможности, стига да се използва всичко това за добри цели. Днес медиите водят технически дебати, свързани с техническите средства на разположение на ДЕЖСО за извършване на прихващане чрез сателит или по други начини, не толкова по въпросите на правата и на това какъв трябва да бъде периметъра, в който функционира парламента как да се защитават правата на гражданите, неприкосновеността на техния личен живот. Единственото за нас към момента е, че единствено всъщност Европейския парламент като политически орган зае позиция по този въпрос в лицето на вашата парламентарна комисия. Ако парламентът реагира толкова сериозно, но не той ще бъде все пак този, който ще може да промени реалностите и съществуването на тези възможности за нарушаване на личните свободи. Аз говоря за страна, която познавам най-добре, Франция. Тя реагира твърде слабо на тези разкривания, разкрития, както и тези свързани с програмата Призъм, което е на практика нарушаване на суверенитета на, на Франция, защото има следение и на членове на правителството. Всяка държава има средства, може би не в такава степен, както САЩ. Има известно разобеждение срещу основни, между е, основните европейски е, държави. Е, Франция започна спорове почти с САЩ, но трябва да имаме предвид, че Франция прави същото и това може да бъде казано от американска страна, защото Франция прави също по отношение на своите е, съседи. И така работата продължава относно френската система за събиране и съхраняване на информация. Във Франция все още не знаем какво е споразумението между френските разузнавателни служби и основните телефонни компании, които разполагат с технологиите Orange, ZFP, Free и други. и каква е връзката между НСЕ и основните доставчици в САЩ. Там има споразумение относно прихващането на трафик, който интересува НСЕ. Единственият отговор, който получихме на нашите разкрития, беше парламентарна делегация, която работи по въпросите на разузнаването. Тя се опитва да упражнява контрол върху френските разузнавателни служби. Това е делегация, която беше създадена наскоро през 2007, но тя разполага с ограничени правомощия. Тя има само правомощия да се среща с директорите на разузнавателните служби във Франция, Има ограничени права за информация. Членовете на тази делегация вземат важни функции като председател на парламентарната комисия по правните въпроси или на парламентарната комисия по права на човека. Искам да оставя повече време за въпроси и отговори. Това ще бъде по-интересно. И в заключение искам да кажа, че журналист ми е интересно да разбера по какъв начин френските парламентаристи настояват изпълнителната власт да действа в рамките на правомощията си и да не се допуска такива а, контравласти, ако мога така да се изразя. Има хора, които работят в службата на президента или на министър-председателя, които участват в дискусията и всеки път ми казват, два-три пъти се е случвало, не трябва да се безпокоите, защото хората, които управляват масовото прихващане на информация, са републиканци. И така в ДЖС има хора, които са за опазване на демокрацията, но освен това хората, които отговарят по тези въпроси в администрацията. Те са републиканци и, и за това те трябва да имат достъп до тези технологически възможности, които се използват и от други. Ето защо е важно да има закон, тези средства за следение могат да се използват за борба срещу тероризма или за разпространение на оръжие за масово унищожение, но понякога могат да се използват за политически или лични цели тези данни. По време на мандата на Саркози беше ясно, че понякога съдебната система се използва за защита на политически цели, за политически цели. Като журналисти ние искаме да не се накърнява правовата жърнява. Защото журналистическата работа цели да информира гражданите без да бъде воинствена в никой случай. Ние не сме месии, ние искаме да представим фактите, да посочим, че е необходима бдителност. Това, което се прави тук в Брюксел от парламентаристите, трябва да доведе до подобряване на информираността на гражданите. Аз съм умерен оптимист за това, кое се случва във Франция, но като цяло съм песимист. Благодаря ви. Благодаря ви, че бяхте толкова кратък и точен. Сега преминаваме към господин Апелбаум. Имате думата. It's, uh, it's quite an honor to be here. Благодаря, че ме поканихте. За мен е чест да бъда тук. За първи път съм в Европейския парламент. Искаше ми се да изразя пред вас едно така широко гледище от някой, който работи в тази сфера. Аз работя за мрежата ТОР, мрежа, която може да се използва от хората, така че да не се цензурира, да бъдат цензурирани от Американската агенция се разработва. Това е мрежа на основата на свободен софтуер безплатен софтуер. Така че съм тук пред вас в родата си на журналист, но също така и човек, който в този тип програми и системи за наблюдение и слушане има доста опит. Искам наистина да а, изразя едно широко гледище, защото част от това, което а, научихме от Сноден и разкритото от него, е, че съществуват такива големи системи. Но това, което не е ясно за публиката, е, че ФБР и ЦРУ в а, Съединените щати имат подобни програми. Например, когато хората говорят за а, програмите като затвор или самия затвор, какво. Извинявайте, става въпрос за програмата Призма и подобни на нея. Проблема е, че хората в корпорациите и неправителствените организации, изобщо организации с доброволна дейност, способстват за а, това, което прави а, правителството, а, да речем, в рамките на задълженията си в, за акта FAA 702, да речем, в този случай Google и Yahoo и Skype и Microsoft – или трябва да имат системи вътрешно в своите мрежи, или приложени към своите мрежи, спрямо които а, съвсем съзнателно и а, доброволно способстват за такива програми като призма. Или пък, а, да речем, по-сериозни програми, да речем, записите за бизнеса. Да речем, ФБР има а, така наречения National Security Letter. Аз мисля, че съм обект на това. А, една интересна история, може би, за някой друг път. Това се е, считат като неконституционални действия в Съединените щати и е, веднъж съдилищата са се произнасяли по този въпрос. Наистина е неконституционално това, но всяка една от тези агенции съществува такова рамо, такъв, такъв екип е, или система, която е, пази всички тези записи. И така, ако разгледаме призма и хардуера, който съществува в тези компютърни системи, всъщност там е, се събира всичко, освен ако не се задържа нарочно на страна на компаниите. Това се нарича призма, но призма е само една от програмите, има много други такива. Друга дума се използва често за компании, които не пасват а, много на този модел. А, тя се нарича Upstream. Това е по-скоро едно описание а, там по-скоро става въпрос за начина по който технологично те не се включват в модела. Тоест, или има по-малко участие на тези, които биват наблюдавани, или няма възможност за мониторинг на всички комуникации в дадена компания. Тоест те са апстрим, над потока. А цялостната система, която работи в докрасло от GCHQ, там а, имаме а, всеки пакет от информации, което влиза в едното кралство. И последния път, а, когато проверих, това отнема 3 цели дни. Не става въпрос за метаданни, става въпрос за абсолютно всички данни. И тази, този тип система, комбинирана с нещо като призма, е апарат за наблюдение, който до сега не е виждал света. А, наистина много впечатляващо нещо. Аз много бях впечатлен и а, не си представях, че това може да бъде толкова лошо. В сравнение с ешалон, в сравнение тази система ешелон е нещо като детска игра. част от тези стени бяха разкрити от Сноудън, но наистина имам един триетапен подход. На първо място а, съгласието с различни други официални инструменти, на второ място участието и на трето място програмата Gini, която наскоро беше разкрита от Washington Post. Това е една от многото програми за тактическо използване. Например, те ви казват, че искат да знаят какво точно правите, така че не могат да ви мониторират посредством апстрим и не могат да отидат през Google да видят какво правите и затова използват директни системи за наблюдение. Десетки хиляди а, системи а, са от НСА е влезнато неправомерно в тях и а, това ще бъде разкрито скоро как са се следяли конкретни видове софтуер, конкретни хора, лица, когато го правят именно за хора, които не са терористи. И всъщност за някои от нещата, които ясно са посочени в тези документи, става въпрос за това, че терористите всъщност са изключени от правилото. 30 е, случая, само един от тях е терорист. Нещо изключително притеснително, защото в е, е, всеки един от тези хора, всяко едно от тези деца, които се следи, само някой от тях може да са заподозрени в тероризъм. Дори не говорим за повдигнато обвинение или осъдителна присъда. Тези хора всъщност изобщо не са обвинени за каквото и да било а, и а, всъщност се следят и са целенасочено а, наблюдавани от тази система. Никой от тях в, в някои случаи не са терористи, само изключение. Важно е да видим как всичко това се съчетава. Много е скучно да си говорим само за а, технология. Всъщност е загуба време, защото почти никой не разбира технологията. По-интересно е да говорим за нещата, които хората наистина разбират. А именно в програмата Пет очи, това е ВАЕС, където от Австралия, от Австралия, от Канада, от Нова Зеланда, от Нова Зеландия, Обединеното кралство и Съединените щати, съответните а, организации, са формулирали партньорство, което всъщност позволява, а, въпреки това, че Съединените щати са се отделили от Обединеното кралство, да а, черпят информация от всички тези вътрешни системи. Как това а, всъщност представлява демократически принцип, за мен е доста любопитно. И съм убеден, че и а, в Единото кралство хората се чувстват по същия начин, ако разберат как в обратната посока работят същите процеси. И така, GCHQ и NSA е са партньорите на първо ниво, а другите три организации са на второ ниво. BND това е немската организация, са партньор на трето ниво. Доколкото разбирам, изобщо като иерархия са нещо като пиратските сайтове и а, за да може да се търси информация в първо и второ ниво, от трето ниво трябва да се сподели някакъв вид информация. Интересно е това разграничение между нивата, слоевите, слоевете и всичко това в крайна сметка се използва заедно в изключително интересни начини. Например, има сигнали, бази данни за пръстови отпечатъци или глас, да речем имейл адрес, телефон номер и така нататък. И всеки път, когато вие а, вземете ново устройство и въвеждате тези данни, всичко това се свързва с профила ви. Тоест има а, данни за всеки един човек на а, Земята. Всичко това се въвежда в а, системи за проследяване и системата, която се използва в Съединените щати, има и нещо като девиз, който е а, ние ги проследяваме, а вие ги убивате. И всичко това много лесно може да се свържи с системите с безпилотни а, самолети, които чисто и просто проследяват и убиват. В този случай всичко това, което описах първите два етапа, е пасивно, но третата част не е пасивна. Искам обаче да разруша един мит за НСА, където наистина нали, си представяме някакви хора в, с, с престилки, научни а, работници, които са с очила и, да речем, са математици, които смятат а, а, нещо. Но Бил Бини, Томас Стрейт и Едуард Сноудън всъщност са много добри колеги, които са напуснали, за да привлека вниманието ни към това, което се случва. Една програма има, която все още не е разкрита а, с, срещу, а, на широката общественост. Там а, позволяват на агенти да отидат в а, жилищни квартали и да се включат към мрежите на хората. Това е наистина е буквално а, модерния вид шпионство. И те знаят как да го направят по електронен начин, като няма някакъв друг начин. Тези програми са изключително а, страшни, защото те по принцип не са, а, а, демократи... не са демократични, няма никакъв надзор, никакъв контрол. А, и тези, които трябва да упражняват някакъв надзор, имат, се разполагат с много доверие, а нямат нужното образование. Много от хората в Конгреса, например, карат други да им разпечатват имейлите. Те нямат представа какво е TCP/IP, нямат представа какво е, представлява послушването в реалността. И това, което виждаме тук е, че самата архитектура на системите а, е направена нарочно толкова уязвима, за да може да речем факс машините. Знам, че Европейския парламент е прихванат за една като че така Темпест, фактически през факс, от който са възстановени данните. Така че не е разкрит кода, не е развита кодировката, а всъщност е минато около нея. А, така че е възможно промяната на а, всичко това като структура. Но в случай имаме програми за правомерно прихващане. Но това, което трябва да си припомним е, че в, за НСА няма европейско законодателство. С тях няма значение какво вие сте сложили в законите, какво сте включили. А, защото а, ако кажете, че а, с цел борба срещу тероризма може да се осъществява а, а, прихващане, подслушване, това се а, случи и в Гърция, аферата Атина. Така те подслушваха а, премиера и много други депутати. И така преминаваме към един свят, в който нямаме а, точно а, войни, а имаме нещата. Последната линия на защита опира до един човек с компютър. И в случая с Водафон в Гърция, човека, който е отговаря за това, в крайна сметка бива намерен обесен в а, а, апартамента си. Казвайки това, е, искам да припомня, че има и редица центрове в, е, на цялата планета. Аз съм доста визуален човек, така че представете си с мен е, планетата Земя и има електронно излъчване около цялата планета. Целта на NSA е да прихване всичко. Дали ще е извън а, държавата, а, дали ще е извън планетата и, или където и да било. Тоест, ако имате сателити, за тях има други сателити от НСА, които ги следят. А, когато НСА няма възможност да достъпи дадена информация с а, някакъв вид споделяне на информация, те действат по друг начин. А, да речем, виждаме, че те имат покритие в области, в които няма начин държавата доброволно да предостави този тип данни. Какво правят? Включват такива селекторни обекти, така че да излечат цялата информация, която им е, е необходима в реално време и да я, я запазят, да речем, в Блъфта, в Юта, в щата Юта. Имаме стотици години данни, които са съхранени. Значи имаме а, плене, планетарно наблюдение и подслушване в цялата планета, което не е а, законосъобразно и то на всичкото отгоре се пази. И това, което се прави е да се а, кодират такива а, данни, защото не можем да спрем шпионството, но можем да намалим стойността на данните, информацията, които се събират. Благодаря ви, за мен е чест, че съм тук. Председателят, нека преди да започнем с дискусията, да ви информирам как ще действаме. В 4.30, след 45 минути, имаме планирана видеоконференция с третия ни гост. Тук господин Алан Русбриджер, който е редактор на The Guardian. Така че имаме 45 минути за обсъждане и предлагам да започнем с докладчика, докладчица е в, в сянка и след това ще дадем думата на а, наши, членовете на нашата комисия. Но нека ви припомня, че все пак имаме изслушване. изслушване. Можем да се изказваме, да задаваме въпроси, но не да се увличаме в някакви политически изказвания, а, които продължават дълго време, а да се концентрираме върху презентацията, които чухме между от журналистите, които сме поканили за това изслушване. Така че имайте предвид, преди да вземете думата, първи ще бъде господин Клод Мораес, докладчикът. Благодаря и благодаря на журналистите за това, че са дошли. Много сме благодарни за техните презентации, както и за участието на Алан Распринчер. Именно журналистите публикуват и разкриват тези факти, които живо ни интересуват. В Жак в своите стати в Лемонт казва много интересни неща. Значи там той обяснява не само какво се случва в призма, но в самата програма, но какво се случва и с данните на европейските граждани. А, разказва се как Френската агенция по принцип има достъп до данните на гражданите. Обяснява се как полицията от други агенции има достъп до съществени данни, достъп до който, който би трябвало да се дава само на специализираните агенции. Сега моят въпрос е, като журналист, човек може да има мнение какво случва, се случва във Франция не е подходящо от определени данни да се използват и да се е, анализират по определен начин. И това може да се случи във всяка друга страна. Значи въпросът е не да изместваме фокуса върху щатите, а да си поставим въпроса дали има правно основание тези неща да се случат във Франция или в други държави членки. Дали това е нещо, което е, се случва във всяка държава, е нещо нормално, това, което, за което имаме разкритие във Франция. Дали се е случвало много време, дали се е случва от много време насам, преди Сноутън да, да ни разкаже за това. Това е моят въпрос към вас, към Лемонт и към Якоб. Вашата презентация беше толкова обширна, е, така че има много въпроси, но ще задам само един от тях. Всичко това, което казахте, задава въпроса за пропорционалността. Вие говорихте за темпора, за други въпроси, свързани с моята държава. Но е, какво се случва с тази, ана... с е, тази информация? Какъв е анализа? Каква е целта на всичките тези дейности, трансфери на информация? Дали и те имат търговска цел? Дали ясно е, че целта не е само борбата с тероризма. Благодаря. Благодаря, че спазихте време. Благодаря, че бяхте съвсем конкретен и ясен. Докладчик в сянка Аксел Фоса. Благодаря. Благодаря за презентациите, благодаря за фактите, които изложихте. За мен също би било интересно да зная вашето мнение да разбера какво е вашето мнение. До каква степен става събирането на данни, подслушването, събирането на данни и от друга страна употребата и използването на тези данни. За какво се използват те? Наистина тези данни дали се използват за изнудване на други държави, или пък се използват за економически шпионаж. И освен това, би ме интересувала оценка от ваша страна. Смятате ли, че в новите, в, в новите технологически достижения, дали в тях човешките права се намаляват? се накърняват по-малко за сметка на общата сигурност. Или констелацията е обратна. Тоест, смятате ли, че има връзка между общата сигурност и индивидуалната свобода? И мислите ли, че специалните служби биха могли да се намесват по-малко в живота на хората? И имате ли доказателства за това, че данните, които са събирани, се използват не само за борбата с престъпността? Госпожа Инвелт, благодаря. Аз с голям интерес и слушах презентациите на нашите гости. Мисля, че основният въпрос на разследването тук е не колко правителството знаят за тези програми. Много е лесно да се каже, че те не са знали нищо, но защо е, системата на проверки и ползи, и баланс не, не е произвела резултати? Защо всъщност институционалните проверки не са довели до никъде. Вие сте представители на медиите и аз се питам, какво е, вля... какво е въздействието върху медиите, защото всичките тези неща засягат свободата на словото, засягат отделните граждани. Тоест, въпросът ми е какъв, каква е реакцията на вашите колеги, на асоциациите на журналистите, на синдикатите на журналистите? Вие самите, вие сигурно знаете, че сте наблюдавани под някакъв начин, в някакъв начин се чувствате под натиск. Вашите колеги, какво чувстват те? Например, тормозен ли, е, тормозени ли са журналистите от Guardian или ако не, то това може да се случи. Те страхуват ли се от това? Какво, с какви са последствията за свободата на пресата? А, журналистите загрижени ли са от тази ситуация? И то не само в Европа, а и а, в Штатите. Може би е хубаво да се помисли да, се, да обедините силите си и да функционирате наистина като пазител на демокрацията. Господин Албрехт, благодаря. Благодаря за тези интересни коментари. Имам няколко въпроса, въпроса към господин Фолору. Вие споменахте относно въпроса за контрола. Дали контрола е на уместен или не. Засегнахте въпроса за правното основание на тези дейности. Значи въпросът ми е, има ли имате ли съмнение по отношение на това, че няма достатъчно правно основание за съществуването на тези програми? Защото когато слушам обяснение на правист, е, то разбирам, че е, тези програми не, не съответстват на правните основания, така както ги познаваме в Страс, от Страсбургските законодателни актове. Как виждате нещата във Франция? Как вие се справяте с тези с тази проблематика. И ние, тук в парламента, имаме пред очите си хартата на човешките права. Значи на този фон да, знаем, че тази харта трябва да въжи и за тези агенции, специални служби и програми. Как бихте коментирали тази ситуация. Към Якоб Апелбаум. Знаете ли дали има сътрудничество между тези програми и други специални служби от държавите членки? Имате ли информация за това? Екскиско имам предвид, програмата Екскиско, където мога, може да има достъп в реално време до комуникационни данни и също така ме интересува с хората или службите, които събират тези данни. Това не са разузнавателни служби, това са комуникация, е, е, е, това са служби, които работят в областта на комуникациите. Те работят в някаква правна рамка. И тук в Европа имаме е, законодателството за защита на личните данни. Ето Google и Yahoo работят също в Европа. В дебатът е до каква степен тези закони вършат за тези компании, защото по принцип тези закони казват, че компаниите не би трябвало да предават данни на трети страни, данни с такъв характер. Благодаря. Госпожа Ернст, след което колегите ще имат думата. Да, благодаря. Благодаря и на двамата експерти. Имам два вида въпроси. Най-напред. Ясно е, че тук става дума за съкрушаването на един мит, мита за информационното самоопределяне. Какво означава това за нас като индивиди, но и като общество? Е, оказва се, че едно човешко право е потъпкано. Към господин Фолорол. Е, има ли свобода на медиите всъщност? Как защитавате вашите източници? Може ли да защитите източник на информация? не става тук дума само за журналистите, става дума тук и за хората, които като източник имат нужда да бъдат защитени. Източник на информация. На второ място, промени ли се е, след тези разкрития вашата работа като журналисти? И тук имам предвид не само журналистите, а и всички засегнати лица. Това ме интересува много. На следващо място. Това, което засегна другият колега, контролата, контролите. Този глобален контрол, този глобален надзор, който се случва в момента в мащаби, които не може да си представим. Ако това е така, задава се въпроса за контрола върху този контрол или върху този надзор. Ние винаги като парламент искаме да има контрол на европейско равнище. Но какво, какво, каква е ситуацията с парламентарния контрол? Господин Апелбаум, може ли парламентарния контрол да подобри ситуацията тук? И какво трябва правно да се, от правна гледна точка да се направи, за да се прекрати това подслушване, да се, да се спре тази машина на надзори на следене. Благодаря. Сега колегите имат думата. Моля, Изказвайте се в рамките на две минути, за да могат нашите гости да имат също време да отговорят господин Коелю. Искам да благодаря на господин Пелору, да благодаря на Люмонта за работата, която върши и да поставя конкретен въпрос. Към кого са насочени мрежите, за които изготвихте репортажа. Дали граждани на Франция, на Европейския съюз, на трети държави, кои са основните жертви на, жертви на френската система? Вие говорихте за сътрудничество между полицията във Франция и други органи. които могат да се обръщат към ДЖС за получаване на информация. Имате ли а, контакти за връзки с а, а, други тайни служби? Националния контрол а, върху тайните а, служби не е достатъчно силен. Ако има изнасяне на данни от всяка държава към всяка друга държава, това означава, че липсва а, всякакъв контрол. към господин Еплбаум. Благодаря ви за вашето много интересно изказване. Вие говорихте за нови технологии, за нови програми. Вие подчертахте, че всички са обект на наблюдения. Мисля, че Александър Хейка, един от отговорните фактори в Америка, каза, че американците трябва да извършват такъв надзор, контрол върху всички. Има изглежда споделяне на информация между тайните служби без контрол. Имаше препоръка от 2001 да се използва кодирането за защита на гражданите и трябва да поставим този въпрос, как можем да защитим гражданите а, срещу тези шпионски мрежи. Благодаря. Ще говоря на немски. Скандалът с е НСА всъщност се върти около масовото подслушване и следаене. Но за каква цел се събират тези данни и какво се случва с тези данни, при които няма данни за тероризъм? Господин Фол, Фолору засегна друг въпрос, който съществува не само във Франция и в други държави членки. Независимо от този скандал, съществува е, смесица от различните служби. Имаме националните служби, полицията. Е, те работят отделно и това е добре, обаче се оказва, че, тази, е, че това разделение на труда между тези служби и полицията не съществува. Интересуваме дали е, вие имате същата, е, стигате до същото заключение. Какви какви са въздействията, влиянията за обществото от смесването на тези две е, служби. Господин Апелбаум е, каза нещо за факсовете. Е, интересуваме до каква степен ние може да разберем до каква степен ние може да разберем как, как и дали сме подслушвани, дали нашата комуникация бива следена, дали когато да речем имаме заседание, което е закрито, дали то се следи. И един друг въпрос. Говорихте за различните програми, при които се събира информация. Някои са непознати, други не, бях, не ни бяха познати, но освен това данни се събират и по друг начин. В Лукаста, например, и други програми. Е, въпросът ми е, в рамките на вашите разследвания, видели ли сте доказателства, че тези данни се комбинират, смесват и се анализира този, т.е. дали се смесват и се събират данни от различните а, програми. Благодаря, господин председател. Читам, че изказванията на нашите експерти бяха много важни. Разследващите журналисти извършват изключително важна работа. Необходимо е да има добро сътрудничество при борбата с организираната престъпност. Мисля, че господин Апелбаун спомена въпроса за доверието между различните служби. Това ниво на доверие беше поставено под въпрос, по мое мнение, тъй като по-настоящем видяхме какво се случва Има програма Призъм за следение. Има френска програма от ДЖСЕО. Сега минавам към въпроса. Следващата седмица в Рим ще заседават министрите на вътрешните работи Европейските институции също ще бъдат представени, за да видят дали има достатъчно балансиране между сигурността и опазването на основните права. Съществуването на програмите за следене от различните държави поставя въпроса за суверенитета в Европейския съюз. Въпрос към Applebaum. Дали Сноуден е сам или пък има нещо друго? Как може да се оценят разходите за такава програма като призъм? Благодаря. Госпожа Лопес има думата. Има безконтролно движение на информация между различните разузнавателни служби. Неизбежно е в някои случаи, в някои държави да се използват и за други цели тези данни. Има пазар за информация. Когато говорим за кодираните данни, Читам, че много хора сами кодират информацията си, но не считам, че има институционална реакция и развитие на съответен пазар, свързан с кодирането. Тази информация беше разкрита а, чрез вестник, по-специално вестник Guardian – Вижда се, че сред наблюдаваните терористите са изключително малък процент, т.е. тези данни се използват не само за контрол върху терористите. Всъщност това е програма, която не е свързана с тероризма. По-скоро тук наблюдаваме липса на контрол ако искаме да се използват тези данни за борба срещу коронавируса, трябва да се допусне и достатъчен парламентарен контрол. Госпожа Саргентини, Първо към господин Апелбаун. Правилно ли съм разбрала, че различните държави в програмата Five Eyes извършват наблюдения върху граждани на други държави. Можете ли да се спрете по-подробно на сътрудничеството между службите, които събират разузнавателна информация, включително и тези на държавите членки на Европейския съюз? Вие споменахте вече Германия. И втори ми въпрос е, има ли някакви индикации, че НСА или други разузнавателни служби са влезли в компютрите на европейски граждани чрез ботнет или други способи, с които аз не съм запозната. Какво е състоянието в това отношение? Председателят, благодаря. Госпожа Морвай за две минути. Благодаря ви много. Благодаря ви за отличната работа, която вършите. Бих искала да цитирам едно интервю от а, едно списание в Унгария, господин Конрад. А, той беше дисидент, а, опозиционен а, автор а, по време на комунизма. В контекста на интервюто той беше попитан за мнението му за скандала в САЩ с Сноудън. Отговорът е не бях много развълнуван или обезпокоен от това, че може да се слушат а, моите телефонни разговори, защото това ми се случваше често по времето на социализма. Това правилно ли беше? Не, не беше правилно, но не е правилно да се допуснат терористични атаки. След това той обяснява, че няма какво да крие. Този аргумент, няма нищо за криене, ми направи силно впечатление. Въпросът не е дали имате какво да криете или не, а дали правителството трябва да ни контролира или ние трябва да контролираме правителството. Затова въпросът ми е по какъв начин, каква е връзката между тези две неща, т.е. върху това, което обсъждаме днес, масовото следение, как това засяга социалните движения, които се развиват, които са за социална справедливост, за социална промяна. И въпросът какво прави Биг Брадър с а, тези данни. Вторият ми въпрос. А, правителството на САЩ а, казва, а, че благодарение на тази система могат а, да сведат до минимум опасностите от терористични атаки. Каква е вашата оценка? Благодаря. Е, когато човек слуша всичко това, човек се чувства доста безсилен. И явно всичко е възможно. Затова е много хубаво, когато е, господин Валоро казва, че ние сме едни от малкото хора, които се занимаваме сериозно с това, с този въпрос. Е, въпросът ми е, какво очаквате от нас? На следващо място, вие говорихте за хората, които предупреждават за тези системи. Как е, оценявате вие тяхната роля, ролята на тези хора? Смятате ли, че те са шпиони или пък са герои на новото време, които защитават основи, основните ни човешки права? На второ място. Казахте, че терористичните подозрения са по-скоро изключението. Какво, какви са обаче истинските интереси, същи, същинските интереси на събирането на данни? И на трето място. Какво струват тези програми? Знаете ли какви са разходите? Явно е, че те не са ефтини тъй като става дума за огромни технологии. Това би ме интересувало. Благодаря. Данк, мадам Флотр. Жа Флотр. Мерси. Е. Благодаря. Госпожа Флотра. Системата на а, следене не е доведе до предотвратяване на а, масовото а, убийство от режима на Асад в Дамаска. Относно масовото използване и прехвърляне на лични данни, в каква степен съществува такава система през септември 2001 Имаше е, предоставена информация, но имате ли по-точна информация, по-съвременна информация? Относно сътрудничеството между разузнавателните служби. Част е, от тези отношения са директни, други чрез е, предприятия, фирми, агенции. Може ли да ни кажете каква е географията на това сътрудничество? Има ли някаква конкуренция Относно контрола, вие казвате, че няма парламентарен, нито административен контрол. Изпълнителната власт държи тези данни. Става обмен на информация. И тези а, данни могат да се използват при смяната на а, политическите а, партии на власт. И същевременно липсва а, контрол Mrs. Senicin. Dziękuję bardzo. госпожа Сежесен. 70% от европейските граждани, според едно проучване, се боят, че личните им данни могат да бъдат използвани за други цели от тези, за които са събрани. Вие посочихте, че трябва да се притесняваме от всичко това, тъй като личните данни на всички нас се използват или могат е, да бъдат използвани за различни цели. Към господин Форо. Господин Обама каза, че американците нямат а, а, причини да се безпокоят, тъй като програмата призъм не се прилага спрямо американски граждани. А, какво ще кажете за Франция? Нямаше реакция, що се отнася до информацията за наблюдение. Това означава ли, че французите не проявяват интерес, защото се отнася това наблюдение върху други националности, върху гражданите на други граждани, включително тези от Европейския съюз. Към господин Апелбаун, каква е вашата оценка за масовият, масовото наблюдение и доколко то служи за борба срещу тероризма и в каква степен се използва за други цели, които нямат нищо общо с тероризма, и че това се използва само като претекст. Следващият оратор максимално за 2 минути. Чухме от господина Пабаун, че всички ги наблюдават. И това са хора, лица, които не се занимават с тероризъм. Ето, неговия случай става въпрос за журналист това е свързано с политически а, актове. Какви са критериите? Къде а, се съдържа и използва информацията? службите за сигурност или правителство правителства? Използвали се срещу сигурността а, на а, заедостта на хората в публичния сектор, които са свързани с каузи, а, които не се одобряват? Дали се използва за, хо, за а, това хората да се принудят да, да станат информатори или хора, които са невинни, но просто са свързани по някакъв начин, фамилни или други а, връзки с хора, които са под наблюдение. Дали се използва за автократичните правителства, които предприемат действия а, срещу своите опоненти от миналото или от настоящието. Използват ли се данните а, само за да се изучават организациите и лицата? които не са кой знае колко опасни, или пък се използва понякога, за да се наруши живота, работата на индивидите или а, организациите. Имаме известни доказателства за това. Може ли а, службите за сигурност в една държава, и може би това е съвсем на място, могат да прехвърлят нарочно фалшифицирани данни, за да делегитимизират някаква дейност, например? А, оръжията за масово поразяване в Ирак. И оттам един такъв въпрос. Как а, знаят тези, които са под наблюдение, че са под наблюдение? И накрая, как може да се разработи законодателство, което да пре, а, позволи законосъобразно а, подслушване, проследяване и наблюдение на хора, наистина под подозрение в рамките а, на терористично разследване, да речем. А, благодаря. Следващия оратор, господин Торвалдс. На 12 септември аз бях журналист и бях на място, отидах с едно такси до там. И имаше много истерични реакции, имаше и много трезви реакции. Аз бих казал, че след този инцидент всички агенции разузнавателни от Запада правиха абсолютно всичко възможно, с всички средства, без каквото и да било законодателство. Причината, разбира се, е, че в а, киберпространството няма национални здраници. А, не можем просто в киберпространството, в виртуалното пространство да кажем, ето това е шведската част, ето тук отстрани е Германия. Така че имаме вече полу а, международни разнователни а, организации в това отношение. Така бих а, казал, така бих а, описал този проблем и ми, ми се иска да чуя и вашите становища по тази тема. Има думата следващия оратор, господин Боргезио. Благодаря, господин председател. Ето тук сме е, в нашето изслушване като политици. Наистина някои се изказаха по въпроса, други описаха и скандала с много алармирани гласове, но всичко това е част от новия световен ред. Контролира се тотално информацията и хората. Това е изходния момент. И на тази основа, нека да задам въпроси на нашите двама чудесни оратори, а, дали на основата на своя подробен анализ по техническата част не са се натъкнали на следния проблем. Какви са отговорите, до които са стигнали? Какво проистича от този скандал? Има ли наистина някаква тайна сила зад колисна? Не сме кой знае колко а, шокирани от факта, че тези агенции обменят информация, но по-важният въпрос е къде стига тази информация, в чии ръце а, попада тя и кой я използва. Но с каква цел? Как се канализира тази информация? Казахме, че много важни е, решения трябва да бъдат е, взети от е, различни агенции за сигурност, но няма как да избегнем този световен контрол на информация. Няма как да няма такива сили, които да взимат реалните решения извън демократичните принципи на нашите институции. Много колеги искаха дума така за председателят. Имаме следната ситуация. А, имаме видеоконференция с третия ни оратор в първия панел, а, именно господин Алан Росбриджер в 4.30 и много е стриктно това изслушване. Само 30 минути ще бъде контакта ни с него. Затова предлагам Значи готови сме с видеоконференцията. Нека чуем някои отговори от ГЕС, от а, нашите гости. Или пък да преминем напред към третия ни гост, господин Розбриджер, благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че ще ни отделите половин час на всички нас. Благодаря ви, че сте готови да говорите с нас за тази, в тази видеоконференция и да споделите гледищата си по отношение на работата ви като редактор на, главен редактор на Guardian. Нека ви приветствам, така както приветствах и останалите ни оратори от този панел. Нека да припомня на всички в залата, че това лято в Guardian сътрудничество заедно с Националната агенция за сигурност и, и а, GCHQ, а, звеното за информация, публикува а, информация за в случая Миранда или по-скоро Миранда 2, тъй като имаше такъв Миранда 1 през 1966 година. И така, в момента имаме много интересно изказване, което ще чуем от господин Русбриджер. Благодарим му много. Даваме му думата. Нека а, да има все пак само 15 минути, за да може а, да чуем и някои въпроси, преди да се върнем на другите ни двама гости, господин Аплбаум и господин Фолору, за да може да отговорят и те на въпросите, които им бяха зададени. Господин Русбриджър, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви, че ме поканихте да участвам в това обсъждане. Струва ми се много важно и бих е, се опитал да се спра на три области. Едната е за естеството на дебата и да ви опитам, да се опитам да ви информирам е, как е, ние работим и е, също така да е, помислим за това каква би следвало да е ролята на законодателите и на парламентаристите. И така ще се върна на това, но най-общо за какво пишем ние и защо то има значение. Става въпрос за темата, която вие в момента разисквате, а именно това ново, ново нещо, нововведение в а, а, разузнаванията и а, проучванията, кои, което поставя цели общности, цялото население под наблюдение. Това е нещо ново за мен, това е нещо, което не е достатъчно обсъдено и а, нещо, което всички Съединените щати и навсякъде друга твърдят, че трябва да бъде обсъдено. И а, няма и съществуваща информация, на която да поставим а, този дебат. Именно защо ролята на журнал... именно за това а, ролята на журналистиката е важна тук и е важно да не се потиска тя. И така, нека ви кажа няколко думи за това как се породи тази история и как ние се опитвахме да я отразим и предизвикателствата и отговорностите за това в процеса. И така, в, средата на май, както мисля е, е вече известно, Едуард Сноудън се обърна към нас. И мисля, че е важно да се разбере е, тук, че той е, се свърза с две лица. От една страна е господин Гринвелд, който е част от Guardian, но и от това, което ние наричаме фита стейт или новата цифрова сфера на информация, която не е само традиционната журналистика. И така, Глен Гринвалд е а, блогър, а, юрист и журналист. Едуард Сноуден се обърна към него, защото а, той списва своите а, публикации по толкова информиран и а, умел начин и смятам, че Сноудън го е разпознал като а, човек, който работи изключително а, запознат с темата. И също така по този начин а, Едуард Сноудън се обърна и към него, и към Guardian, което е публикация с а, около 80 милиона индивидуални а, а, читатели или а, а, в интернет. И така, важен е също така а, и темата, проникването на комуникациите и възможността на агенциите в държавите да навлизат в текстови съобщения, електронна помощ, почта и така нататък. Това е проблем за журналистите. Една тема, която сме разглеждали и преди, дали журналистиката сама по себе си е възможно, дали това да съществуват поверителни източници и изобщо възможно на този е, етап. И така господин Гринвелд работи в Хонг-Конг и в Русия на, в различни моменти с бюрото ни в Нью-Йорк. И а, тук навлизат много проблеми, включително законодателни. Различни законодателни правила в Съединените щати от тези, да речем, които съществуват в Лондон. Разглеждането на материала, за който става въпрос, повдигна въпроси за сигурността, как може да се разгледа този материал по един безопасен начин. Също така бяха, а, се наложиха много а, деликатни а, редакторски решения за това как да се представи този материал. И тук ще се спра на един друг въпрос. От самото начало бяхме решили, че няма да правим каквото и да било, което да посочи агенти, което да компрометира компрометира а, тяхната работа. Няма да третираме този материал като източник на истории. Смятам, че ние сме били изключително отговорни в нашите действия и в някои от обсъжданията ни с британското правителство това беше припознато. 90% от историите ние сме се обръщали към правителствата и компаниите предварително и сме чули и техния отговор и реакция. И сме, смятам, че наистина отговорно сме осъществили своята журналистическа дейност. На даден етап, разбира се, сме се сблъсквали и с правилата, които споменах преди малко. Законодателството в различните държави затруднява този вид журналистика, понякога я правят невъзможна или недопустима. Мисля, че е видно за законодателите, които ме слушат в момента, че поне на две на два етапа, в два момента сме напълно несъгласни с законодателството. На първо място използването на законодателство, свързано с тероризма, за прихващането и задържането на Дейвид Миранда, който беше част от екипа. И на второ място директната заплаха от, а, от а, британското правителство, че ще използват законодателството, за да попречат на материала, по който работехме. Че ще унищожат материалите, с които работехме. И така ние влезнахме в контакт с американски колеги, тъй като там има законодателство по-последователно в а, областта на а, журналистиката. Струми се, че член 10 не е същия като първата поправка в Съединените щати. И работейки в държава, където а, предварително спиране на публикация спиране преди публикуване не е възможно в Съединените щати. И поради тази причина ние се намираме в тази нова журналистическа среда, от която ние се възползвахме. Тоест, възползвахме се от най-добрия законодателен режим, за да публикуваме а, нашия материал – за да не се възпре той, както може да се случи в Европа. Ето така а, се случи всичко. Ето така ние се опитахме да работим по този материал. И имаше много въпроси, свързани с сигурността на комуникацията, безопасността на материала, както вече се опитах да подчертая, това беше едно усилие на екипна основа. Няколко редактори и журналисти работеха заедно с Глен Гринволд. Използваха неговата експертност и знания, заедно с нашите юристически, юридически и технически знания, е, начина по който един уважаван, достоен вестник из, извършва своята журналистическа дейност в служба на обществеността. А, според мен това е действително нещо, което би следвало един а, вестник да може да осъществява. И както казах, а, с Нью Йорк Таймс и с а, Република а, имахме партньорства, за да позволим а, журна листиката или публикациите, които явно се оказаха невъзможни в Обединеното кралство. Искам също така е, да кажа е, защо според мен си струва да направим всичко, си струваше да направим всички тези усилия, въпреки трудностите, въпреки предизвикателствата. Защо е важно този вид журналистика да се извършва по един отговорен начин и да се стигне до тази публикация. Тук се връщам там, където започнах. В стария свят шпионството беше държава срещу държава. Целесочена дейност, в която се използват много целенасочени а, техники, за да се шпионира. Това, което се случи в последните 10 или 15 години е, че се премина в свят, който има партньорство между държавите и корпорациите и а, това, което виждаме а, от документите на Сноудън, е, че има масово събиране и трупане на данни. Тоест, всеки, който използва някакъв вид документ е в рамките на това наблюдение, което не би следвало, не трябва да се допуска да се а, извършва без предварително съгласие. Ето защо провеждате и изслушването днес в Европейския парламент, защото трябва да се основете на някаква информация. Така че не може от една страна а, и правителствата да забраняват на вестниците да публикуват а, такива данни. Тоест аз приветствам това, което каза и президента Обама, че това е необходим дебат. Само защото не можем да направим нещо, не означава, че трябва да го направим. Той призна, че а, не стоят нещата както трябва и че това са необходими теми, които трябва да бъдат обсъдени, но няма как да се проведат обсъжданията без да имаме информацията, информацията на която да се обосновем. Чух, че и вие казахте как е важно да има равновесие между сигурност и свобода, да има свобода на журналистиката и на речта и правото на изразяване. Но това, което се случва е, че тази част а, от довода, която се чува, единственото, която се чува, е тази за сигурността. Разбира се, а, тя казва, нищо това, от това не трябва да се публикува. А, аз съм чувал и от доста висши служители в а, а, Обединеното кралство, които ми казват, айде, проведе се дебата, стига вече, престанете а, но аз не мога да казвам на журналистите какво да разследват и какво да публикуват. Това е дебат, който е необходим, за да може в крайна сметка да се а, стигне до някакъв вид за съгласие от страна на хората, за да се осъществява именно това наблюдение. Не може абсолютно всичко, което те извършват за своя цифров живот, да бъде обект на наблюдение. Приветствам факта, че вие провеждате а, дебата. Трябва всички законодатели във всички държави в свободния свят, които са обект на тези по, все по-интрузивни методи на наблюдение, да проведат този дебат. Тъй като инженерите, които създават техниката, винаги ще са по-напред от законодателите. Ето защо е важно от страна на парламента да разгледа тези феномени и да реши как трябва да се осъществява надзора, а, да не се създава а, създават правомощия посредством секретни кодове и да се удостовери адекватността на тези правомощия за наблюдение и надзор а, че те са адекватни на днешния ден. И така тези три неща исках аз да разгледам с вас. Необходимостта от отговорна журналистика и необходимостта законодателите да защитават този вид журналистика и да обсъждат материала, който ние публикуваме в, срещу на широката общественост, на вниманието на широката общественост, с известен риски за самите нас и преодолявайки много сериозни ам, пречки. Законодателите имат отговорност да защитат този вид журналистика и да способстват за такъв вид дебат. Благодаря. Благодаря, господин Рос Бриджер. Благодаря ви много за работата ви в The Guardian, един много ключов партньор, който защитава изключително важни принципи. Благодарим ви, че сте сред нас посредством тази видеоконференция. Благодаря ви за изказването. За а, нашето изслушване. Нека ви е, припомня, че има и втора сесия, която започва в 5 е, часа с други трима е, гости, за да разгледаме работата на Временната комисия по системата Ешалон. Имаме и специални участници, нашите колеги Коелю, Шмидт и господин Дънкан Кембъл, който представлява Interception Capabilities 2000. Така че ви припомням, ограничено е времето ни. Отваряме съвсем кратък тур от въпроси за нашия гост, господин Русбриджър, максимум 3 и след това се връщаме към нашите а, други гости, господин а, и господин Фулуру така че ще чуете три въпроса и след това ще ви благодарим за участието и ще се върнем към нашите останали гости, за да реактира, реагират на въпросите, които вече им бяха зададени. Господин Мораес има думата. Господин Мораес, благодаря. Благодаря на, за вашата информация. Всички ние знаем за ролята на гардиан, Гардиан като проводник на тази информация, на тези разкрития. А благодарение на което в крайна сметка ние разбрахме какво се случва. Аз благодаря за възможността да задам въпрос. Ще имаме изказване следващата седмица в Страсбург по случая Миранда, защо той е бил задържан. Е, било е приложено законодателството за борба срещу тероризма, но е било приложено, приложено неправилно. Освен това, е, знаем за е, унищожаването на хардискове, на Guardian и въпросът ми е на тази база това, което вие направихте като главен редактор и на базата на това, което се случи на Гардиан. каква е ролята според вас на журнализма, на журналистиката в тази ситуация? Какво се случва със свободата на журналистиката и на журналистите? Това, това е първият въпрос. Вторият въпрос. Вие говорихте за Е, дебата, който не бива да затихва, но какво, какво трябва да се случва по-нататък? какво да направим ние като законодатели? На къде вие ще насочите своите усилия? Ще продължите ли да поощрявате хората, които искат да ни предупредат? Сега господин Фос и след това господин Алпрехт и госпожа Вешат. Моля ви, бъдете кратки, ограничете се в една минута. Моля, бъдете кратки, в противен случай няма да се справим с времето. Благодаря. Говорихме за свободата на журнализма, свободата на, меди... на медиите. Не смятате ли, че и свободата на медиите по принцип е ограничена и подлежи на общата сигурност, на, на ограниченията на общите свободи? Смятате ли, че един вид парламентарен контрол или пък съдебен контрол изобщо не съществува върху тези системи. И на следващо място, дали Гардия не трябвало да плати за тези информации, за тази информация? Господин, и госпожа Ейнвелд, благодаря. Благодаря за вашето интересно изказване. Вие говорихте правилни, е, е, пра, правни е, правни обвинения. Вие ще обвините ли е, властите за това, че са разрушили, унищожили вашия компютър? На второ място, защо загрижеността между вашите колеги и в Европа е толкова малка? Защо журналистите не се обединят да защитат повече правата си. На трето място, може би трябва да се помисли за европейска система за защита на медийната свобода. Явно хората, които бяха против разследването Левесън, Явно това са същите хора, които са искали да разрушат вашия компютър, вашия хард диск. Какво смятате за това? Така, следващият оратор. Благодаря, господин Росбриджер. Аз имам един въпрос. Смятате ли, че системата, която споменахте, Е, система, която сляпо анализира всички телекомуникационни данни. Смятате ли, че такава система може да отговаря на нормите на демокрацията и на свободния журнализъм? Госпожа господин председател, ще бъда много кратка. Въпросът ми е съвпада с този на Софи Индвелт. Вие казахте, че системата за защита на журналисти в САЩ е по-ефикасна. В САЩ могат да се публикуват информации, които не могат да се публикуват в Великобритания. Необходимо е да има ефикасни мерки за защита на журналистите. Искам да ви запитам дали може да ни отправите две три препоръки към нас а, а, относно какво бихте желали да видите в европейското законодателство, какви са вашите приоритети. Благодаря, госпожа Вержия. Господин Рок Бричер има думата. Извинете ме най-напред за това, че ще отговоря на английски. Но за съжаление не получих превод на английски от въпросите, които не бяха на английски, но ще отговоря на въпросите зададени на английски. Сега, за използването на законодателството, свързано с тероризма. А, наистина, това законодателство възпира разследващия журнализъм. Аз мога да добавя допълнителна информация в подкрепа на, моите, на моето изказване, но използването неправомерното използване на законодателството естествено възпрепятства развитието на журналистиката. Сега за, за хората, които ни предупреждават този аспект. Надявам се, че е, такива хора трябва да бъдат пред, е, поощрявани. Има асиметрия. Ние говорим за, за тайните, които разкрива Сноуден, но не говорим за е, подобни хора в Китай или в други страни. Ако ги затваряме, такива хора, за 60 години, е, просто защото те ни предупреждават то какъв пример ще сме за китайските или иранските журналисти, които искат да ни предупредат. Е, член 10 на законодателството е много интересен. Имаше един човек, който искаше да ни предупреди, който почина в затвора вследствие на, на, на своята инициатива. Тези хора имат нужда от защита. И комбинацията от използването на наказателни мерки наказателно законодателство срещу журналисти и неправилното прилагане на терористичните закони е неблагоприятно за развитието на разследващия журнализъм. Това е грешния сигнал, който изпращаме в света чрез нашето поведение. Дали Guardian ще се оплаче заради разрушените комп... компютри. Не, защото това беше доброволно действие от моята страна. Аз просто не исках да се спре моят, е, моята статия. Не исках да ми се наложи забрана да публикувам на друго място в света. За това аз няма да подведа, да под отговорност съответните лица. Сега за Европа и законодателството на европейско равнище. Има е, държави членки, в, кои, в които главните редактори застават за свободата на словото, но този въпрос е свързан с наистина с казуса Левисън и с други казуси. Хората обаче вероятно не виждат общата картина. Не могат да отстъпят назад и да, да видят начина по който правителствата спират журнализма, което в крайна сметка е свързано с възможността да се водят подобни дебати. А може би тук става дума за национална култура, за опита с тайните служби, разузнавателните служби и ужасяващите неща, които могат да се случат, ако ако този вид надзор го няма. Може би това дава измеренията на загрежеността на хората, но истината е, че в някои държави а, има живен тип дебат. Чухме много искрена подкрепа за инициативата на Guardian, на Greenwood, но, както казах, това, това е асиметричен отговор, асиметрична реакция. Имаше въпрос за европейските е, клаузи за защита. Аз не съм правист, това мога да кажа. Аз знае, че, е член, че съществува член 6 в Европа, който е залегнал в британското законодателство, транспониране. И интересен е въпросът защо повечето журналисти, които познавам, защо в техни очи той няма същата тежест, както първото изменение на Американската институция. И това е общото чувство на за журналистите в Европа, че ни трябва нужда, че имаме нужда от същата защита. Е, която да гарантира свободното изразяване на нашите идеи и мисли. Такова нещо съществува в Америка, а не в Европа. Но това е моята лична, моето лично становище. Аз не съм правист. Една от причините, е, поради които журналистите трябва да са загрижени, е, че журналистиката по принцип като такава е поли, по, по, по, потенциално застрашена от този, тази степен на надзор. Все повече власти имат право е, да е, събират метаданни, да виждат съдържанието на имейлите, кой с кого комуникира и по какъв повод е, кой търси данни в кои сървъри. Всичко това нещо се случва в огромни мащаби. И тази информация в крайна сметка дава представа за това с какво се занимава даден журналист. И това е много това буди огромна загриженост и е много и буди го, и е източник на огромна заплаха за журналистите. Естествено, журналистите не се чувстват сигурни. В крайна сметка, самите агенции, които събират тези данни, от тях изтичат данните. Продължавам с въпроса с въпроса зададен на английски. Системите, альтернативните системи. Някой попита за масовото събиране на данни и дали това събиране е в унисон с демокрацията. Сега, дали има по-ефективен механизъм за кодиране, за криптиране? Това е въпросът. Има кри... критика на тези кодове, но дали трябва да ги разширим? дали трябва да ги направим непропускливи, не зная. Това е въпрос. Не зная до каква степен парламентарният, парламентарният контрол би могъл да е ефективен, да, дали хората, които криптират документите. Е, не зная от коя страна са те, дали е от страната на регулаторите или не, и не зная какво виждат те, не зная какво криптират. Така че е, моето послание към законодателите, както казах и преди, моля намерете начин за защита на журналистиката, защото журналистиката е единственият начин да се опосредства подобен дебат. А такъв дебат е необходим едно правителство никога не би поощрило такъв дебат. Така че само журналистите биха могли да ви дадат адекватна и обекти... адекватно и обективно становище за ситуацията. Така че защитете ни като журналисти и мислете, помислете, моля, за тези механизми на контрол на общ поглед върху ситуацията, до каква степен един контрол би, могло, би могъл да е разумен, кой би могъл да изпълни тази задача. Това, според мен, би трябвало да са законотворците. Е, ма... А е, какво, освен това, би трябвало да се случи с, с материалите, които имаме? Бих бил благодарен на идеи от ваша страна какво може да се случи с всички тези данни. Хубаво е журналистите да имат един по-обширен поглед върху цялата ситуация. Председателят, благодаря ви, благодаря. А, може би бихме, бихме могли да ви кажем, че госпожа Вержат ви попита дали бихте препоръчали стъпка напред на европейско равнище в посока по-добра защита на свободата на информация, а нашият германски колега ви попита дали вие сте платили за информацията. А той ще зададе въпроса пак на английски. Благодаря. Аз имах три въпроса. Смятате ли, че няма контрол по отношение на данните, парламентарни, че няма парламентарен, че няма съдебен контрол върху събирането на данните. И дали е трябвало да платите за тази информация, която сте получили? Господин Росбрейджер, вие имате отново думата. Не, ние не сме платили за информацията. Сега за парламента, за съдиите, аз вече говорих за това. А дали ние признаваме определени е, граници на сигурността? Както казах, това е труден баланс. Мисля, че вие правите разлика между заплахата на националната сигурност – и живота на гражданите, които използват цифровите технологии. Това е баланс, който не е отразен в работата на, разследващ, на, на тайните служби на тези агенции. Е, не може, те, няма и ясен критерий, по който да се събират данни, свързани главно и само с националната сигурност. Бих казал, че Guardian, New York Times, Washington Post би трябвало да поощрят една подобна дискусия с участие, с участие на агенциите, но не само, защото тук става дума за свободата на хората, за човешки права. На френския колега за европейската защита. Аз вече споменах че не разбирам защо член 10 не дава цялостната защита, която аз бих си представил, че ни се полага, че бихме искали да имаме. В законодателството на Обединеното кралство мога да кажа, че ние приветстваме член 10. Той е полезно полезно законодателство. Но повечето британски журналисти смятат, че член 10 няма тази сила, която бихме си пожелали да защити свободата на мисълта. Председателят благодаря. Благодаря ви за вашето участие. Желаем ви всичко хубаво. Желаем ви успех и се връщаме към предишните ни експерти. Благодаря. Благодаря ви за търпението, проявено по време на тази видеоконферентна връзка. Сега искам да дам думата на господин Фулро за отговор на поставените въпроси. Ще започна с въпросите, които целят да поставят всичко в контекста. Искам да се спра на ситуацията във Франция, както и в някои други страни. Моето впечатление е, че тази технологична революция в разузнаването води е резултат от развитието на интернет и от нещо, което, което често не се е, използва, а именно използването на кодиране в, в публичното пространство. Всъщност, кодирането би а, довело до безработица в разузнаването. Това се казва с усмивка, но всъщност е доста сериозен въпрос. Доста сериозна работа беше свършена относно лобирането пред парламента, пред администрацията, а, да се отложи максимално във времето въвеждането на кодирането в публичното пространство. Разузнаването във Франция поради тази технологическа революция и масовото прихващане и съхраняване на информация поставя въпроса за суверенитета. Целта е как да бъдем автономни, да имаме нужната средства, за да можем да формираме мнение на базата на информацията, която постъпва. И беше поставен въпроса какво се прави с тези масово събирани данни, например в Франция. Става дума за, за всички. Тези мета данни засягат всички. Ала спомена нещо по въпроса. Метаданните са много по-важни за разузнаването, отколкото прихващането на телефонни разговори. Благодарение на метаданните можете детайлно да видите какъв е живота на един човек, какво консумира, с кого контактува, колко често така че можете да получите пълна представа за живота на някой благодарение на метаданите. Когато се е, използват техническите възможности на, на DGSO, е, те използват името на някой или на някоя фирма, адреса, е, тогава ДЖС впуска в действие своите технически средства, за да събере метаданни в период определен предварително. Тези данни не се предоставят веднага на контраразузнаването или на митницата. Не се представят необработени данни ДЖС е използва по-интелигентно тези метаданни. Добавената стойност, която се осигурява чрез тях на френските разузнавателни служби, трябва да се има предвид. Относно връзката с тероризма по време на нашето разследване, стана ясно, че се, се извършват а, а, проучвания върху хора, които се считат за опасност, например, а, за президента на републиката. Той се събира информация за съответната личност. Той може да е адвокат, може да е журналист, може да е политик, може да бъде национален или европейски депутат. И основанието обикновено е, че става дума за опазване на сигурността на държавата, но няма никакъв контрол. Беше поставен въпрос каква е легитимността на хората, които управляват е, тези служби. Аз току-що казах, че тези хора говорят, е, е, че става дума за, за републиканци, за държавници. Не е незаконно това, което се правят от службите използват се средствата на ДЖСО, но има и други средства, които се използват и които въобще не преминават през парламента и неговия контрол. Някои се боят, че ще бъдат извикани да се явят в, в съда. Но съдията липсва в цялата а, е, тази схема. И а, е, съве, а, е, съдът не се занимава с течки, тези въпроси, свързани а, с разузнаването. Тоест има а, доста а, пропускливост на тази система на събиране и съхраняване на информация. Франция иска да е на висота в сравнение с другите държави е, членки в борбата срещу тероризма, но данните, които се стабират и които се управляват от ДЖС, могат да се използват и от полицейските сили, най-вече в борбата срещу тероризма, срещу международния тероризъм, които работят извън границите на Франция. Има пряка връзка между ръководителите на полицейските служби и техническите служби на ДЖСО. Например, при пътуване от Франция, извън страната и връщането и прочие. Използват се различни техники за събиране на информация. Използват се а, формулировки, които а, са типови, а, например, на базата на а, получена от анонимен източник информация и, со, и така нататък. Въпросът за а, суверенитета, за разузнавателните данни не изключват обмен на информация. Масовото събиране на информация след 11 септември се използва като политическо основание за въвеждането на тези технически възможности. Има обмен на данни в Сената във Франция имаше изслушване на бившия ръководител на ДЖСО. Той каза, че има обмен на данни с други западни служби в ограничен кръг в рамките на борбата срещу тероризма. Например, САЩ често се обръщат към Франция, която е компетентна по отношение на Сахел с конкретни запитвания, с конкретни искания. НСА може да се обърне към ДЖС и иска да получи данни за прихванати електронни съобщения в Сахел в определена зона. Електронните сигнали, които се подават от Франция към Сахел и от Сахел към Франция. Става дума за огромен обем данни, които се представят предоставят от френските власти на американските власти без какъвто и да е контрол. За да не говоря прекалено дълго относно лицата, които подават сигнали. Има голяма разлика между това, което е направено от Сноуден и а, това, което беше направено от Wikileaks. чрез е, е, медиите. Имаше една отговорна публикация. Разбира се, не може да има пълна прозрачност, е, не може всичко да бъде публично достояние. Не зная дали това е така или не. Сега за нас това е а, легитимно искане да бъдат направени разкрития и така Сноуден може да се счита за човек, който се ползва с легитимност. Това, че се намира в Русия, това а, се дължи само на факта, че а, това беше единственото а, място, което а, му осигуряваше а, свобода, въпреки че това не е първия му избор. А, но Русия беше тази, която а, го прие. Относно свободата на печата, има потенциална заплаха за тази свобода. Предвид на мащаба на програмата за прихващане на съобщения във Франция, както и в САЩ, считам, че е необходимо да се разбере какво представлява тази система за намеса в личния живот, на прихващане на съобщения и че тези данни не се използват само за борба срещу тероризма, но и за политически, за економически и всякакви други войни. И че в бъдеще, едните месеци и години, вестниците ще продължат своите разследвания, ще продължат да пишат под темата. Това е характера на тяхната дейност. Но се оказва все по-силен натиск е, върху журналистите, заплахи срещу тях и този дебат трябва да продължи в бъдеще. Благодаря. Now. And now again, again. Сега отново искам да кажа, че сме доста изостанали от графика ни, затова предлагам друг подход за следване на дневния ни ред за днешния следобята именно. Трябваше да преминем към втората част, а именно последващи стъпки от работата на Временната комисия по системата за прихващане на съобщения Ешелон, колегата Коелио, господин Дънкъл Камбел, разследва журналист, когато приветствам с добре дошъл, и бившият ни колега, господин Герм Кърт Шмидт, бивш евродепутат, който беше докладчик по системата Ешелон през 2001 година. Доколкото бяхме информирани, той трябва да се тръгне в 5.30. Благодаря ви, господин Еплбан, за вашето търпение, за вашето участие. Но предлагам да изслушаме господин Шмидт първо, след което ще изслушаме отговорите на господин Еплбаум, за да може той също да продължи по програмата си за деня. Благодаря много, господин председател. Благодаря много за тази покана. С господин Коелю говорихме за проучванията и резултатите и ще се придържам към това, с което имам опит. Той е наясно с всички подробности по процедурата разлика между този случай и случая Ешалон. И случая Призма, и Темпура. Имахме докум... документите, не беше нужна същата детективска работа. Все пак обаче има работа, която е нужно да се извърши за конкретните подробности. Когато погледнем какво е, какво се твърди и какво се публикува около казуса Сноуден, виждаме, че нещата не са толкова прости. Ако искаме да разберем какво могат тези системи, трябва да се задълбочим, защото само когато разберем какво правят тези системи, може да си а, направим правилните изводи. Не бива да щедим усилия да разберем системите. На следващо място. Много е важно за стойността на този доклад подхода. Подходът трябва да е сериозен. Ясно е, <clears throat> че трябва да се анализират доказателствата, но би трябвало да се анализират и източниците. Това ще повиши стойността на вашия доклад. От техническа гледна точка, от, технич... от гледна точка на методологията, тъй като имате време само до декември, е, трябва да ви е ясно какво съдържание искате да включите. За да не възникнат а, разногласия по отношение на същността. Освен това, бих ви препоръчал да се свържете с научните служби на американския или на, на британския парламент, защото те със сигурност имат някакви материали и проучвания по тази тема. На следващо място – Става дума за надзор на телекомуникациите. Какво прави една такава служба? Тя прави всичко, което е техническо възможно, технически възможно, което, е финанси... което може да се финансира и което попада в интереса на страната, където се случва е, дейността и всичко, което е позволено от закона. Ако погледнете какви са правните основания на дейността на тези тайни служби, тогава ще може да разберете обхвата, в който те се движат. На следващо място важно е да разберете техническия процес, а именно как се случва техническия надзор на телекомуникациите. Машините не са е, просто резултат от някакви специални проекти, е, това са машини, които се произвеждат, така че свържете се с производителите. Освен това, е, свържете се и поканете фирма, която събира данните е, и попитайте какво може да се прави с събраните данни. На следващо място. Проблемът с това, че НСА прехвърля задачи на други фирми. Тук е става въпрос за сигурност. Както виждаме в случая Сноудън, става дума и за сигурността на сама, самата, самата служба НСА. НСА не притежава, оказва се, даже и телефоните, които използва. Така че е, подслушването до е, определена степен е предоставено на частни фирми. Така че това нека също залегне в вашите разследвания? Кой може да ви помогне? Мога да кажа, е, правителствата нямат интерес да ви, да ви помогнат. Това е при нас така. При нас беше така. Или пък може да не ви кажат истините. Ние бяхме лъгани от американците. Оказа се, вече ми казаха, няма споразумение Д5. Е, документите бяха декласифицирани наскоро. Оказа се, че има такова споразумение. От друга страна, представители на правителствата може би нямат право да ви кажат е, това, което могат да ви кажат. Или пък е, Със същото се отнася и за смесени органи, смесени от междунационални и европейски органи. Разследващи журналисти могат да са много полезни за вашата работа. Има обаче два вида разследващи журналисти. Едните са истинските разследващи журналисти, а другите са тези, които аз наричам креативните журналисти. Естествено, вторите ще искат да ви продадат история, е, без да се грижат дали тази история е вярна. Така че не вярвайте на всичко, което ви се казва, така както не вярвайте и на правителствата, трябва всичко да проверите сами. На следващо място. Сигурността на европейските институции. Това се оказа също проблем представителството на Европейския съюз в Вашингтон, представителството тук, т.е. институциите тук в Брюсел се оказва, че са подслушвани. Е, уважаеми дами и господа, държавите имат интереси, те нямат представи, приятели. Така че това е истината. За нас какво е важно? Още тогава критикувахме факта, че няма че няма защита против шпионаж в Европейския съюз. Нямаме това, което има всяко голямо предприятие. Не говоря за, предприя... за парламента, но говоря по-скоро за комисията и за съвета. Не може, не е приемливо представителството на Европейския съюз в Вашингтон да няма сигурна зала, където е, която да е абсолютно сигурна. Знае се, че и между приятели се случват шпионажи. И на следващо място да се провери европейското законодателство, да се провери и националното законодателство, до каква степен комуникацията е защитена. Какво имам предвид? Когато преди изпращах един имейл, от А точка А до точка Б, е, взимаше се най-краткия път за това изпращане. Сега това вече не е ясно. Имейла може да мине през Китай, през е, някъде другаде. Обаче в националното законодателство може да се предпише, че национални имейли да следват само национални маршрути. А, когато човек е във Фейсбук, например, това няма да въжи, но за други сервери ще въжи. Сега, при флетрейта, при тези а, оператори, кои, за кои, които се плаща месечна сума, те също са предмет на на разследване, на подслушване, събират се метаданни. Казва се, че метаданните се запаметяват с цел издаване на фактура, но това не винаги е така. Може в националното законодателство да се да се заложи една такава препоръка на тези национални мента данни да не излизат, да не напускат територията на страната. А председателят благодаря а, на нашия бивш колега. Той трябва да хване самолета. За това бърза. А сега се връщаме към първата част на сесията си и така господин Апелбаум има възможност да отговори на въпросите, след което ще преминем към втората част на втората сесия с господин Коелю и експерт господин Кембъл. Господин Апелбаум. Благодаря. Наистина след последното изказване за Дънкан Кембъл е доста е интересно, поне за мен и а, научавайки всичко това за криптографията и всъщност това, че законодателите наистина а, са се интересували от а, наблюденията и шпионажа. Така че ще ми е трудно след него да ви задържа вниманието, но все пак ще се опитам да ви дам отговори в обобщен вид на въпросите, които се зададоха. Едно нещо, което искам аз да способствам за него. Много е наситена тази, много е наситена тази тема. Съединените щати имаме нужда от определени комисии, за да може да се чуят отговори от хора, които не са в политическата власт, които нямат задължение да, да, да отговарят на дадени въпроси. При Дънкан Кембъл трудно получихме всичките информации от всички агенции, които съществуват в света и съм убеден, че между нас двамата има доста а, документи, които си заслужават да бъдат изчетени. Аз съм съгласен. А, може да ги сложен в интернет. Споменахте много пъти за а, целта, за предназначението. Мисля, че тя е ясна. Контрол, както каза Ялан, забавянето на нещата е един от основните начини, по които може да способстваме и за а, политиците да си свършат работа, да се забави а, процеса, така че да могат да се унищожат а, и документи, ако е необходимо, да се сменят имена на програми, ако е необходимо, да се а, извърши, да речем, вътрешно бързо разследване или изслушване на полиграф, така че да може да се уволни някой, ако има намерение да издаде информация. Това не е свързано с тоталитаризма. Това е самия тоталитаризъм. Но когато Голден Дом в а, а, Гърция има достъп до тази информация с тяхната расистска идеология, какво ще се случи? Много внимателни трябва да сме с а, а, всичко това. А, знаете и перфокартите, които в Холандия и в Франция са имали а, такова влияние, че да се решават въпроси на живот и смърт. Знаем в Съединените щати, че а, това се използва а, за нелегална война, за унищожаване на човешки живот без съдебен а, но производство. Така че това е вид а, цензура в много крайен вид. А, на немски е въпроса а, господина, който ме запита за използването. Доколкото аз съм запознат, определено има економически шпионаж. Той е един ключов момент. В Съединените щати се казва, че е спрян економическия шпионаж, което е доста очарователно. не смятам, че е вярно. Не знам и как може да се докаже, че е вярно. Мисля, че това е демократическия процес, който работи при вас, но не работи при нас, но вярвайте ми, че ви помагаме. И с моите колеги също така има и политическо преследване. Какво се направи, за да има равновесие? Ключовият момент, който трябва да разберем тук е, че има много шпиони, най-общо престъпници, които казват, че те трябва да се използват за авангардна стена, за да сме ние насигурно. А, но не можем просто да се надяваме, че те ще ни защитят. Това, което виждаме в Германия, е, че правителството казва, гражданите и бизнеса трябва сами да се защитават. Не мисля, че това е правилният баланс, ако всичко е несигурно по, по начин по който е създадено, ако мрежата е направена нарочно уязвима, това не е равновесие, това не е баланс. И ако а, правителството ни казва да бъдем а, сигурни и сами да се погрижим за безопасността си, а, то това поне е а, откровено. Зададе се въпроси за взаимодействието между агенциите. Наистина има изключително много голямо взаимодействие и на публично ниво, видимо, и а, това, което се разкри и публикува напоследък, и покрай Сноудън и всичко останало. Но като че ли напоследък се а, оказва така, че работим за държавите, срещу останалите държави. А, но сега става а, така, че има известни алианси и партньорства, но в един момент става така, че а, всички те се обръщат срещу нас. 70% а, от информацията идва от а, компаниите. Тоест, ако ние създадем защита в начина по който комуникираме с бизнеса и с останалите, не става въпрос за това дали е, европейското е, или друго правителство има достъп до тези данни. Ами ако, да речем, е, Китай има достъп от, до тези данни, какво се случва? Доколкото разбирам, Файза успя, посредством данните в Файза през Google, китайското правителство разбира кои са а, фактически към кого е целенасочено това наблюдение, което а, ви виждате как не става въпрос за това дали имаме а, доверие на Google или не. А, разбрах, че е имало някакви възможности за прехващане в тази сграда. Може би има и някакъв бъг, но ето моя телефон криптографски. Ако а, направя телефонно обаждане, никой тук не може да го прихване. Също така имам и няколко програми, с които мога да използвам а, сигурно изпращане на текстове, няколко други програми, софтуерни приложения, така че а, да защитя своята комуникация от прихващане, без каквито и да било възможности те да бъдат разрушени, така че да се приеме идеята за либерална демокрация, правото ни да комуникираме свободно. Това не е някаква много далечна мечта, която няма как да осъществим. Ето я, тя е в ръцете ми, случва се днес. и защо става така, че аз имам тези програми, вие ги нямаме? вие ги нямате. Всъщност въпросът не е само а, това устройство, което аз ви показах, защото то е прототипно. Въпросът е, че всеки трябва да има право на тази защита, когато хваща телефона си. Защо не се случва така? Всъщност, а, така се случва, че а, макар да се твърди, че ни пазят, а, всъщност а, ни продават най-уязвимите системи. В Вашингтон Пост публикацията а, говореше за 56 милиарда годино, 52,6 милиарда годишно, които се използват а, за подобни усилия. Аз а, не смятам, че това обхваща и други дейности, които аз а, а, също бих а, сметнал, че принадлежат а, към този бюджет, като да речем измъч, а, полетите за връщане и а, изтезание в ЦРУ. И как да си помагаме? Дали а, да си помогнем като заобикаляме международното законодателство или по друг начин? А, всъщност в а, Вашингтон има сграда, където а, си сътрудничат а, британски и американски а, организации. Аз всъщност не съм бил там, а, а, но съм виждал сателитна снимка а, и това се осъществява така. Даже се надявах, че Дънкън би могъл да допренесе за това. Не бих а, говоря толкова за компютрите, колкото за а, болници, атомни електроцентрали, парламентаристи. И отговорът а, от моя би бил да, защото когато става въпрос за системите за контрол и някой, който се играе с тях, какво се случва, ако без да иска а, направи така, че пропадне системата за контрол? а, кой отговаря за това. Това означава ли, че може да се счете за акт, а, за военен акт. Тоест има много сериозни последици, а, когато говорим за това. Има и също и наплашване а, за хакерите и а, технически те страни, но какво а, и се говори за Китай, ко, а, които трябва да ни плащат. Ами какво да кажем за НСА, които наблюдават всички? Това е повод за много по-голяма загриженост. Има и много а, психологически, а, психологическа тежест. Аз съм цел на а, от страна на американското правителство повече от а, 27 а, разследвания, по които а, ме търсят заради моите връзки с а, а, Wikileaks, а, неща, за които няма как а, дори да съм пред вас и да говоря за тях. Наистина се а, налага една такава връзка, която е съвсем неподходяща между Wikileaks и тероризма Важно е също така а, е, да посочим, че Guardian направи една такава грешка при редактирането на информацията от Wikileaks. И именно Wikileaks а, е, направи всичко необходимо, за да направи правилната редакция. После се пропусна и моето име и а, е, тук се е, проистече една цяла нова история. А, също моите близки бяха а, цел на такива а, действия. М- моята партньорка беше се събудила веднъж през нощта с, а, с срещу човек а, с а, нощ, а, очила за нощно виждане, а, който наблюдава как спи. А, на мен ми беше отказана а, и а, и адвокатска помощ, и право до, да отида до туалетна и какво ли още не. Но в резултат на всичко това аз работя в Берлин и Роя Пиотра също рабо, е съсед мой в Германия, защото е по-добре да си иммигрант в Берлин, отколкото да си гражданин на Съединените щати. И Глен живее в Рио също така. Никой от нас не бърза да се върне в Съединените щати и да му се случи това, което се случи на Джеймс Райзинг. Това е много сериозен проблем. Обама не се придържа към това, което каза за защитата на журналистите. Вместо това, Министерството на правосъдието ги подслушва. И виждаме и същия проблем отново и отново. Пълна безнаказаност на хора, които дори не са и а, избрани и е абсолютно а, ожесточено отношение спрямо такива, които се считат за политически врагове. Това, което обаче ми дава надежда е, че в Европа все пак има дебат по тези а, въпроси и има много свободна а, журналистика. Макар да имаме първо, а, имаме а, първата поправка. Съединените щати, много от журналистите в Съединените щати просто а, минават със своите а, статии първо през ЦРУ. Смятам, че това е наистина обидно и работейки с Дершпигел се вижда, че няма такова сътрудничество. Има хора, които наистина служат на истината, които удостоверяват своите документи, на които, а, които ги интересува какво всъщност се случва. И това е, е нещо, което не ми е, липсва от Съединените щати. Също така е, трябва да се обърнем и към мита, че това е проблем свързан с периода след 11 септември. Има един проект на име Shamrock, също Cointel Pro или а, програмите, които се опитват да подкупят а, Мартин Лутър Кинг Джуниор и всичко това, което аз изпитах а, а, за да а, полетища и наблюдение през нощта и всичко това а, се случва освен а, реално и в а, виртуалния свят. И в момента, за разлика от 70-те, е напълно законосъобразно. И а, за съжаление, те се прави е, благодарение на неща като патриотичния акт. Твърде много е, са въпросите и няма да мога да отговоря на всички, но ще се постарая да запазя някаква краткост и ще кажа, че когато а, е, Обама казва, че не трябва да се страхуваме, това е обидно. А, е, мисля, че е обидно за всички вас. Ако той ни казва, не се преценяте, ние не шпионираме американците, ами какво става въпрос за всички е, останали е, жители на света. Така че ви се извинявам от името на нашия е, президент, защото това не е приемливо в един цивилизован свят. На второ място той не е прав, защото според моя опит с Wikileaks, именно американците трябва още повече да се страхуват. Има една култура на репресия, която е толкова тотална, че хората дори не вдигат телефона, за да говорят, заради това, че метаданите ще ги свържат с мен. А, така че в Съединените щати аз просто нямам телефон. Дали се използва а, за автократ, за тоталитарни системи, дали се използва за нарушаване на живота на, на хората или на компаниите. Да, да и да са отговорите. А, Случва ми се да премина граници, в които ми казват колко опасно ще бъде за мен, но след това пък няма как да ме задържат. Казват ми колко е важно досието, обаче аз го виждам в някакво отражение и тогава им казвам, вижте, тези данни а, не са верни и те ми казват, не, не, няма как да ги видите. А, и аз им казвам, но аз вече а, ги видях и се оказва, че няма как това да се удостовери. Как да се да знаем, ако провеждате в телефонно обаждане, най-вероятно то се проследява. Понякога данните за вашите сгради се изпращат в Израел в компании, които ги обработват. И всъщност, ако имаме законодателство, което забранява подобен род препращане на данни, мисля, би било полезно. И накрая смятам, че версия 3 от Wikileaks, която беше публикувана вчера и продължава да бъде публикувана и днес, показва техниките на компаниите, които съществуват и а, също така а, а, връзките на 20-на от управляващите тези а, компании и се вижда според данните, че много от тях пътуват към а, тоталитарни режими като Марокко, Етиопия, Египет – а, мисля, че това е а, информация, с която може Европа да борави много добре, така че да се спрат тези експерти или поне да има право за всеки, а, като Фин Фишер и други, които идват в такива а, страни, да имат шанс да получат правосъдие, било тук поне, ако не там. И накрая личните данни срещу а, сигурността. Мисля, че е много важно да забравим вече този довод, този аргумент. С а, цялото му вжение той просто не е правилен. Защото а, личната, а, личното пространство е функция на това да имаме сигурност. Не можем да, да имаме неприкосновеност на личните данни, ако те са достъпни напълно. А, има а, термин, а, освен Signals Intelligence, има Love Intelligence, т.е. някой, да проследява вашите интереси в областта на интимните взаимоотношения, което наистина е а, неприемливо тези понятия се облягат на автентичността, интегритета, но и преди всичко на съгласието. А това е нещо, което не съществува в която да било от тези системи. Така че на нас ни се предлага сигурност, а, а всъщност получаваме а, слаби системи, които са изключително уязвими и това ни потриса наистина. Може би не толкова в Европа, защото много добрите журналисти се местят в Европа, но наистина ужасяващо за тях, за техните семейства. Много има какво да се направи и трябва да се децентрализират системите, системите да станат по-сигурни и да стане ясно, че не е изключение това. Това трябва да бъде правилото и по този начин да се поправи ситуацията. Благодаря ви. We thank you. Mr. Jacob Appelbaum, you said... Благодаря, господин Якоб Апелбаум. Вие сте пример за кораж, за смелост. Вие ни докоснахте с вашата отвореност и ни помогнахме да заострим нашето внимание в бъдещата си работа. Благодарим ви. Благодаря за силния апел да се защитят ценностите, зад които ние всички заставаме. Ясно е, че сме доста закъснели с втората част на сесия. Сега ще говорим за системата Ешелон. Първият оратор ще е нашият колега Карлос Куелио, а след това ще говори журналистът Дънкан Камбел. Господин Коелю, благодаря. Господин председател, аз ще бъда много кратък, тъй като ще имам възможност да говоря и друг път пред вас. Е, така че по-добре е да дам повече време на господин Кампел да говори. Лесно беше да се председателства комисията Ешелон, защото можехме да разчитаме на разследването на господин Кампел и имахме чудесен е, докладчик, а именно Герхард Шмидт, колегата, който най-напред Ешелон съществува какво означава това? А, говорихме за петте страни Америка, Обединеното кралство, Нова Зеландия, Австралия. Те имат глобална мрежа за подслушване и те обменят информация. Това, тази система ешелон съществува. На следващо място, след падането на Берлинската стена, стена, ние доказахме, че и след края на студената война между Съветския съюз и Америка, Америка реориентира своя шпионаж към е, граждански и търговски шпионаж към тези обекти. Е, те провеждат промишлен шпионаж. И това е нещо, което ние доказахме, не е, не е нещо, което предполагахме. Говорихме с бившия директор на, ЦР, на ЦРО. И на 22 март 2000 година той излезе с статия е, с заглавия, Защо Америка следи своите съюзници. Въпросът не беше дали има шпионаж. А какви са именно шпионските дейности? Въпреки, че заглавието беше защо се шпионера, шпи, шпионерат с съюзниците. Разговорът беше много интересен. Няма да навлизам в подробности, може да погледнете самата статия. Той е в нашия архив по досието Ешелон. На следващо място, каква е разликата между сегашната ситуация и тази от 2000-та година? Както би казал господин Кемпел, Кампел, мисля, че той ще се съгласи с мен – ешелон можеше да подслушва е, телефонни е, сигнали, радиосигнали, сателитни сигнали, факсови сигнали и така нататък. Но тогава имаше е, указанието всеки шпионин да си шпионира в страната. Ако трябваше да се шпионират, например, американски граждани, то тогава британци щяха да шпионират. Ако пък британците трябваше да шпионират британците, тогава щяха да помолят по силата на това сътрудничество да американци да съберат тези данни. В момента обаче няма нужда от това сътрудничество, защото имам чувството, че тайните служби а, шпионират, а, както казах, на своите територии и обменят данни за своите граждани помежду си. Тоест това, което говорихме преди малко. Никой не контролира обмен на данни между тайните служби. И на следващо място, на последно място, ако ние успеем да докажем, ако преди успяхме да докажем всичките тези неща, които доказахме, защо не можем да направим нищо? Преди два месеца Два месеца преди атаката на 9 септември 2011 година парламента одобри нашия доклад. И тогава бяхме солидарни с американските си съюзници. Това беше ясно. От тогава обаче никой не беше доказал разкритията, за които говорим днес. И въпреки, че имахме тогава доказателства, че има шпиониране на съюзниците, никой не искаше да се занимава с тези въпроси. Така че терористичните атаки от 2011 година промениха концепциите за борбата с, тероризъм, с тероризма, но самите е, тези концепции започнаха да заплашват гражданските свободи. В същото време те и унищожиха е, до, нашия доклад Ешелон. Той потъна под руините на атаката от 2011 година. Сега имам чувство, че всичко се повтаря. Всичко вече, което говорихме, е, бе изговорено. Естествено, има някои разлики. Най-голямата разлика е развитието на технологиите. И аз раз... разбирам, че а, преди, преждеговорившият колега каза, че ешелон е било нещо съвсем древно в сравнение с това, което а, в момента е призма. Но нещата се повтарят. Е, трябва да обсъдим същите въпроси. И от името на госпожа Имбелт ще поканя господин Кампел да продължи. Благодаря. Благодаря, колеги. Наистина мисля, че е точно 12 години, когато бяха прияти 44-те препоръки а, от доклада Ешелон. Този доклад бе прият и наистина вследствие на атаките във Вашингтон и Нью Йорк през 2011 година, вследствие на тези атаки пострадаха много гражданските ни свободи. Но даже и в годините преди 2011 година имаше доказателства за това, което научихме от Едвард Сноудън. споразумението между е, Обединеното кралство, Штатите и другите три англоговорящи страни е факт. Има и други споразумения. Даже тогава знаехме, че Обединеното кралство има център за подслушване в Северна Англия и там става дума не само за метаданни, може още да се види кулата, от която са се прихващали радиовълните. Това е едно много високо капацитетно съоръжение. Това бяха видими артефакти кули и станции. Днес обаче е, нещата не са толкова видими. Ето центъра GCHQ. Той не е така видим. Тук става дома за сателити. За сателити. Виждате може да видите тук и новите сгради за проекта Темпо, Темпора. Но, освен това, имаше разкрития, които сочеха какво се прави в Штатите. Там се събираха об картини и сигнали благодарение на оптични влакна, оптични технологии. Това, с което виждате, са тайни стаи. Но в крайна сметка, едва през 2001 година, един журналист от Британия разбра как, за какво всъщност става дума проекти, които се вливаха в проекта Тем, Темпора. Но нещата се разрастват. Имената на проектите се променят. Това е карта на всички станции Ешелон. Може би Ма, не е много. Съвременена е картата ни на от станциите в Германия, която е тук, вече няма. Има в Индия, в Тайланд, в Кения, в Бразилия. В... Това са все едни и същи системи, които се оперират от Штатите или Обединеното кралство. Има стация в Оман, която събира данни от Близкия изток. Това са все части от системата за събиране на данни, но само една малка част е ешелон. Се оказва всъщност една малка част. Това бе развитието през 2001 година. Това е един пример от един, на една от картите на Сноутън. Но може да се види и, на, и в архива ешел, по, по досието Ешелон, по което работиха господин Шмидт и господин Куелю. Но това, което е може би по-интересно е, че се събираха различни сигнали и се интегрираха в една система за анализи. Това е системата, която вече бе спомената, наречена Кроски Скор. Тя тази система произвежда огромен брой данни, обработва огромен брой данни и тя покрива всички компютри на планетата. Както виждате, има един странен код долу. В десния ъгъл виждате този код. От дясна страна ССО това е специален вид спе, е, операции, специален източник. Това е, е код, който приема сигнали от оптични кабели, интернет и така нататък, т.е. от телекомуникационни компании. И един друг сигнал, който пристига в тази система е F6 F6, т.е. това е служба, която е на разположение на посолствата на Обединеното кралство. Критическите сигнали, които се събират, позволяват достъп до оптични кабели и всъщност са покрити по този начин повечето от сателитите. Както разбрахме от Сноуден, Обединеното кралство играе голяма роля при е, покриването, при подслушването на, на голяма част, на по-голямата част на, от интернета. Само около около 80% от кабелите, които са влизали в Обединеното кралство, са били подслушване, оказва, оказва се. Системата, която е действала, е, се е свързвала или директно с кабелите на операторите. Това е тук е станция в юго-источна Англия или директно кабелите са били прихващани, или без знанието на операторите са били поставени устройства за прихващане. Още една организация е била се била присъединила към петте очи и се оказва, че това е един от най-големите партньори, а именно Швеция. Подслушват се сателити вече от много години. В Швеция е прият и закон за интернета, който леснява, който дава правното основание за тези дейности. Станцията се намира в Леркел. Надявам се да съм го произнесъл правилно. Важното на тази организация Петочи е, че в Швеция, например, там тя може да предостави достъп, където до който никой от, други, от другите страни няма достъп. има сътрудничеството се оказва многообразно и това е, би, хубаво да, би било хубаво да се отбележи от съответните представители на страните тук. Използват се различни кодове, различни а, имена. Подслушват се, както казахме, телефонни разговори. А когато имат такива разговори, се използват е, именно кодовите названия. Оказва се, че говорим за система, за глобална система на целия интернет. Селекторите, това е техническия термин, за устройствата, които дават възможност да се прихваща целия трафик и всичките данни, които след това отиват за анализ. Това е една друга станция за събиране на данни в областта на Червено море. Нейния капацитет е също увеличен. F6 или специалните, е, е, събирането на специални данни. Е, тези данни се събират, както казахме, от система на разположение на посолствата на Великобритания. Използват се големи кули. Виждате една такава сграда. Това е посолството на щатите в Женева. Ако погледнете внимателно, може да видите а, колко вис, висок, високото допълнително построение. Това са панели. Е, Сноуден е работил тук в това, тази в това подслушвателно устройство преди няколко години. Същите устройства действат в Никосия, на Кипър и всичко, същото въжи за посла, посолството в Русия. В Брюксел посолството на щатите то изглежда много, много добре от предната страна от фасадата, но ако погледнем отгоре, виждаме, че могат да ни слушат и в момента. Така че има, една, има интегриран капацитет, който се влива в собственостната глобална система за събиране на данни. Мислим, че имаме една обща система, но като погледнем историята от 2001 година насам, оказва се, че пет различни системи са се влели в една, като данни са се събирали от телекомуникацията, от сателитите и от други видове комуникационни мрежи. В крайна сметка, по много начини могат да се събират данни от индивиди, от, е, от правителства, от компании и в крайна сметка за това става дума и при системата призма. Ако погледнем диаграмите след разкритията на Сноудън, които са публикувани в пресата, ще видим, че всъщност а, NSA и ЦРУ са били клиенти на тази програма Призма. Може би може би не всичко е казано Малко неща са казани за сателитите и тяхното влияние върху комуникациите ни. Но във всички случаи сателитите предоставят данни за това какво се случва на повърхността на Земята. Е, ние не сме си изгубили всичките тайни, не всички тайни са а, про, все още а, на достояние на тайните служби, но какво може да се случи в бъдеще? Някои от начините, по които се събират данни, които могат да повлияят на гражданското общество, вече са доста добре разбрани от обществото. И ясно е, че използването на метаданни, анализа на интернетните данни, стават елемент на социализирането на цялото общество. Но какви ще са последствията, това не може да се предвиди. Всякакви данни се събират и се запазват. И те са, се запаметяват за винаги. Е, поставя се въпроса за хакерите, за хакването на компютри, но това не е нищо ново, оказва се. И така, проблемите, с които, пред, които сме, пред, е, пред, пред които сме изправени, са фундаментални. Конституцията на Штатите и четвъртото измере и изменение са чудесни текстове. Те са тълкувани и там се казва, че човешките права принадлежат на американците, но сякаш се оказва, че а, тези текстове не въжат за нас. Има много ограничения за европейците. Штатите не са признали или бавно признават, да се каже по-точно, хартата на човешките права. Штатите са приканени от вашата комисия да подпишат специалния протокол по човешките права, но още не са го подписали. Виждаме как е информацията във Франция или в Обединеното кралство, в Штатите се събира и как при събирането на тази информация се заобикаля закона. Информацията бива достигана от тайни служби, от тайни системи и това в крайна сметка е предмет на наказателното право. Въпросът е до каква степен това е допустимо, какви са правните основания, но нека видим, нека обърнем пак поглед назад. Ешелон започна е започнал да действа през 1996 година. В последствие бе прекратена, бе възобновена и бе пак прекратена. Междувременно обаче компютърните технологии много се бяха, много се бяха развили. И сега какво се получава. Ние всички използваме Google за всякакви справки, справки в речник или други лексикони. Но това не, е, не може да оправдае събирането на всякакъв вид данни в интернет. Всъщност процеса на събиране на данни е автоматизиран. Получава се нова концепция за развитието на технологиите. По някакъв, в някакъв смисъл е може би по-сигурно роботи да събират данните за нашия живот, отколкото живи хора. Но не бива да забравяме, хората са програмирали тези роботи, тези машини. Това е историята от е, психологична, психологична и социологична гледна точка. Това е едно много странно развитие. Ще има е, случай, в които събраните данни ще са в полза за борбата срещу тероризма. Но ако имаме доказателства за нещо, то това е, че най-важното, което може да се направи за демократичните общества е да се контролира тези системи. Най-доброто, което Европа може да се направи, което Европа може да направи, е да даде убежище на Сноудън, който направи тези огромни разкрития. Благодаря. Thank you. Благодаря, господин Камбел, за интересната и твърде потискаща презентация. Всъщност те знаят всяко наше движение. И двама студенти всъщност се умяха да заобиколят тази система, така че тя не е чак толкова стабилна. Ние доста изостанахме с времето, затова предлагам да дадем възможност на Клод Морайс като докладчик да направи някои бележки, но преди това, ако някой от докладчиците в сянка има силното желание да каже нещо, може да го направи. Добре. По една минута на докладчиците в сянка, които имат желание да направят изказване. Е? Само ако чувствате, че е необходимо. Карлос, du hattest ja... Карлос, ти говори за, еш... за доклада Ешелон. Защо всъщност не, няма последствия за него. Доколкото си спомням, имаше много правни трудности да се направи нещо на европейско равнище. Нямам обаче чувството, че нещата са се променили, нещ... Е, че нещата са се променили драстично днес. Какво е мнението ти? Благодаря. Yes, thank you very much. Uh... Яна Обрехт, благодаря. Много интересни бяха изказванията. Надявам се, че получената информация ще бъде взета предвид и от гражданите, защото да се чуе само в тази зала не е достатъчно. Е, Темата е ЕСКО. Е, бихте ли ни казали кои държави имат достъп е, до тази система? В какъв контекст тя е използва програмата Ешелон, както и програмите а, Темора а, и Призма. Корнелия Айнст има думата за една минута. Благодаря. Не често, когато в края на деня се случват такива ужасяващи неща, как се е развил ешелон, един въпрос имам. Какво бихте ни посъветвали нас като депутати да сторим по тази тема? Какво, какъв подход да приемем е, при предстоящото ни, е, за, за предстоящия доклад и какъв е вашият опит от предишния ви доклад? To... Uh, Господин Камбел, моля ви за много кратки отговори на поставените три въпроса. След това ще дадем думата на докладчика Мораес. Първо за, за системата ЕСКИ. Тя използва системата Ешелон, както беше показано на слайда. Когато сателитите прегре, а, вземат информация от интернет, тя се агрегира. ЕСКО е американска система, но има и германска система, свързана с проекта Темпора. Оборудването беше купено от американска компания, така че има доста сходства. Посланието е, че това са интегрирани бази данни. От Guardian разбираме, че НСА е използвала британската база данни, а британците са имали достъп до системата SK. Score. Много страни са включени в системата. Виждате ги като точици но става дума по-скоро, според мен, за посолствата на САЩ в различни държави по света, които имат възможност да извършват анализа. Така че извън пете държави използването на системата не е добре известно. Може би има държави, които имат е, достъп до ески скор, например Швеция и Франция. Това можем да извлечем е, от документите, но мисля, че е, има пълен обмен на информация между пете държави, включени в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 различни споразумения с други страни, което означава на практика, че 30 други държави могат да имат достъп до тази база данни. Давам думата на Карлос Коелю. Всичко това е, има връзка с е, общностното право, но като парламент ние можем е, да играем своята роля, да посочваме виновниците, това, което сме правили в миналото и би трябвало да го правим и сега. Ние можем да отправим препоръки към САЩ да се присъединят към международни конвенции, към които не са се присъединили все още. Можем да се обърнем към генералния секретар на ООН, към генералния секретар на Съвета на Европа, когато искаме от институциите да защитават нашите съобщения, и да имат мерки за борба срещу контрашпионажа. Такива препоръки могат да бъдат отправени, въпреки че те могат и да не бъдат прияти. Ние имаме политическите правомощия да водим разисквания и да отправиме препоръки. Аз вече казах на докладчика, че трябва да преразгледаме препоръките, които бяха направени в доклада за ешелон, защото някои от тях вече са остаряли. Но невероятно е, че след толкова години много от препоръките, прияти от Европейския парламент, запазват своята валидност и днес. Благодаря. С това приключваме днешното заседание. Разгледахме три важни теми. Днес е, ефекта върху свободата на печата, свободата на медиите, демократичния контрол върху дейността на разузнавателните служби, какви полуки можем да си извлечем, какви да бъдат следващите стъпки е, след работата е, на Временната комисия по програмата Ешелон от 2001 година. Давам думата на Клод Мораес. Благодаря, Софи. Не искам да а, злоупотребявам с търпението на всички с някакво дълго заключително становище. Няма да го направя, но а, това, което ми се иска да направя е да отчета а, факта, че много хора ни слушат по интернет. А, това е първо изслушване по този въпрос и а, също така а, реших да не се възползвам от възможността да задам въпроси във втория панел, защото като го направих първия панел, като че ли много осложних нашата работа и се получи голямо забаване. А, благодаря на всички, които ни слушаха а, и искам да обърна внимание на всички колеги, че тук разполагаме само с 4 месеца, за разлика от Ешалон, където са за една година, т.е. имаме много е, сериозна задача, много интензивна работа ни предстои. 2014 януари месец гласуване а, в парламентарна сесия и през декември в комисията предстои много амбициозна програма за докладчиците в Сянка, тук и за членовете на нашата комисия, но трябва да бъдем реалистични, трябва да бъдем амбициозни по отношение на задачата, но и да приложим известен реализъм, защото все пак като задача първата сесия. Тук можем да отбележим, че имаме много силно участие, много експертна подкрепа, много добри знания и като заключителни бележки ми се струва, че е подходящо да кажа, че ще правим амбиция в нашата работа заради чутото днес. Уроците от и полките от Ешелон, както и ставащото в медии, е много важно. Ешелон пропадна единствено заради обстоятелствата, покрай 11 септември. Чухме го от Карлос Коедо е днес и смятам, че е, би следвало да сме обективни и да го направим в целия спектър. Би било грешно е, да правя заключение по чутото днес и по препоръките. Това е нещо, което ще направим в края на процеса. Така че няма да правя такива заключителни бележки днес, но това, което ще кажа е, че съм още по-амбициозно настроен за следващите 4 месеца, не така потиснат, както отбеляза и Софи. Смятам, че следващите 4 месеца няма да имаме всички емпирични данни, но смятам, че по естество това проучване ще има смисъл, ако сме последователни и запазим високото ниво на качество, което се видя днес от гостите, които бяхме поканили. Също така трябва да обърнем внимание, че на национално ниво има препоръки, които не са осъществени поради външни обстоятелства и е, трябва да се изправим пред тези факти. Смятам, че това е ключовия момент, който чухме в последните няколко минути. И така, е, това ще бъдат е, заключителните бележки от мен, госпожо председател. Uh, между 12 и 15 заседания се предвиждат. Следващия четвъртък в Страсбург предстои следващото и Информацията ще бъде предоставена на всички. Днешното заседание се излучва по интернет. И продължавайки с работата си, ще поддържаме нивото на прозрачност и до момента и протокола и всичко ще бъде пределно отворено и достъпно, както би следвало при такъв род работа. Благодаря на всички, които участваха днес и ви давам обратно думата, госпожа председател. Благодаря много. Така стигаме до края на днешното заседание. Следващото заседание предстои в четвъртък, следващата седмица по тази тема в 10 часа. Благодаря ви за участието.